Uh, annual burden uh, survey. Uh, the... Добър ден от името на преводачите. Поради технически причини започва превода с известно закъснение. Има подадени изменения, свързани с работата на парламента в законодателен план, които обаче не са покрити от междуинституционното споразумение. А, извинявам се предварително, но има такива изменения, които не се отнасят до междуинституционното споразумение, а до теми, които са в правомощите на Европейския парламент. Т.е. те не са неща, които се налага да бъдат уточнявани в междуинституционното споразумение. Опитах се да включа всички а, имащи отношение изменения в компромисните варианти. Някои от тях обаче бяха противоречиви. Имаше и упоменаване на наблюдението, на спазването, на качеството на законодателството. И тук искам да ви уверя, че се опитах да подходя възможно най-положително към тези изменения, за да сме сигурни, че в крайна сметка докладът ще е добър. Успяхме да се договорим с докладчиците Сянка. На 17 феврари се срещнахме с тях Оговорихме пет компромисни изменения, след което добавихме още две. И се надявам, че ще бъдете доволни от компромисните варианти. Това е всичко от мен като председател на заседанието днес. Е, давам думата за обсъждане на измененията. Имате думата. Гифер Хофштад. Uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Исках да предложа още едно компромисно изменение F, латинско F. That's paragraph 12, intent. По точка 12, 3b, в текста се казва продължаващото обсъждане на темата. Може би трябва да приключим там. Моето предложение, след като разговарях с много от колегите, е следното. Компромис на изменение F по 12.3b, покриващо изменение 86, да бъде заместено със следния текст. Нека да го прочита. Съгласно съответните разпоредби на споразумението, Европейския парламент очаква от комисията да направи предложение във връзка с установяването на конкретни цели, там където това е възможно, за намаляването на тежестта в някои ключови отрасли, възможно най-скоро, като същевременно прави всичко възможно целите на а, законодателството да бъдат изпълнени. А, разбира се, може да се раз, разменят а, на някои фрази. Да ви го предам ли? А, да, аз а, успях да го запиша, мисля, каза председателката. She was to speak. Madam McIntyre, you want to talk on this? Yeah, please. Thank you very much, uh, Madam Chairman. Um, well, for us... Благодаря, госпожо председател. Реформата е процес, който а, продължава да тече. Така изглеждаме нещата ни и сме, се радваме, че междуинституционното споразумение отразява това. Благодаря на Гифер Хофштад за положения труд. Мисля, че първото страница на това споразумение действително очертава нещата, към които и ние се а, стремина, именно да се намалява административната тежест за гражданите и по-конкретно и особено за малките и средни предприятия. От тази гледна точка подадохме и ние своите изменения, имащи за цел да се подчертае необходимостта да се опрости правото и да се намали законодателната тежест. Приветствам предложението на господин Ферховщад за един нов компромис F, където може съвсем ясно да се каже, че очакваме комисията да направи предложения за конкретни цели за намаляване на тъжеста в някои основни отрасли. Действително, този текст проистича и от заключенията на съвета. И тук бих искала да предложа още един мотив към прембила, в който се казва, вземайки предвид заключенията на срещата на Европейския съвет на 18 и 19 феврари 2016 година. Мисля, че връзката между тези два елемента е важна. Не знам кой кого е вдъхновил, но важното е всички да работим заедно, за да се намалява тъжестта и да се очертаят конкретни цели за намаляване на тъжестта. Това е много важно за нас. Това беше много важен елемент в работата на Великобритания по предоговаряне на условията си за членство. Тук искам да спомена и още нещо, именно, че в междуинституционното споразумение, извинете, че самото споразумение е споменато в заключението на съвета и тук има нещо много важно – годишното проучване на административната тежест. В заключението на съвета се казва да се избегне прекомерно регламентиране и, и а, осложняване на административните изисквания. И тъй като работим за намаляване на тъжеста, за мен този елемент е много важен. В първоначалните предложения на министър-председателя е, той поиска специални условия за Великобритания, но всъщност поиска реформа, която да направи Великобритания, е, Европейския съюз по-добър за всички европейски е, държави членки и за всички европейски граждани. И за това мисля, че с тези стъпки ще се занимаем основно с начина по който се създава правото на Европейския съюз, нещо, което е много важно за пътя напред на всички държави членки на Европейския съюз. За това аз подкрепям този нов компромис и се надявам, че можем да включим и предложени от мен мотив към преамбила. Благодаря, госпожо Макинтайр. Нека и аз да кажа, че силно се надяваме, че ще подкрепите и другите компромисни изменения. Да, подкрепям компромисните изменения, работихме заедно по тях. Знам, че нямаше как да присъствам на заседанието на докладчиците в Сянка. Бяхте добре представена там. Да, много добре бях представена там. Искам да изразя благодарност към съветника от моята политическа група, който присъстваше там, така че е, съм информирана за някои малки изменения по компромисите и изразявам подкрепа. Ричард. Надявам се, че всички ние бихме искали Европейския съюз да функционира по-добре. Въпросът е как да се постигне това. Междуинституционното споразумение може да е важен инструмент за това, но тук става дума за по-добро законотворчество, а не просто за избягване на прекомерното регламентиране. Защото, опасявам се, има колеги, които се занимават само с прекомерното регламентиране. Нека обаче да не забравяме, че правните текстове се приемат с определена цел и ако се приемат на европейско равнище и ако са били прияти, това означава, че те са били прияти с много голямо мнозинство, квалифицирано мнозинство в съвета и мнозинство в Европейския парламент. Нещо, което означава, че този текст е бил счетен за необходим на европейско равнище. И много често, когато действаме по подходящи начин на европейско равнище, всъщност намаляваме разходите за бизнеса, защото създаваме общи правила на целия европейски пазар, а не 28 различни системи. Моята група подкрепя доклада, подкрепя и компромисните изменения, които са договорени. Добре е да се а, каже, че а, приемаме да се спомене прекомерното регламентиране, стига да не се забравят основните цели на правото и да не се забравя, че има разход, който проистича от това, че а, а, няма регламентиране в на, някои области. А, и това са загуби за потребителите, за околната среда, за работниците, служителите и прочие. Разглеждайки компромисните изменения, мога да кажа, че има изречения, които са близки до консенсуса, който до безпокойствата, които бяха изразени. Има и други, които са близки до моите съображения. И мисля, че това са компромисни изменения, които са приемливи за моята политическа група. Важно е да се подчертая, че оценката, оценките на въздействията и съветите за наблюдение имат за цел да подпомагат работата на властите, а не да я заместват. И така, ако текстовете включат нашите съображения, които изложих, ще подкрепим компромисните изменения. Благодаря, Ричард. Иска ли някой друг да се изкаже? в щат от името на групата АОДЕ. Е, вие говорихте само по едно компромисно изменение. Аз говорих и в качеството си на представител на, на групата АЛДЕ. Нямам възражения към предложението на госпожа Макинтайр да се включи е, този допълнителен мотив към преамбила, позоваващ се към премъдростта на Европейския съвет, нещо, което поне е, можем да приемем е, тук, не е да се повтаря непрекъснато. Тази уикенд се взеха някои решения, които могат да се квалифицират като сравнително разумни тем. Другите политически групи работихме добре по компромисите. Последния беше представен преди 10 минути. Надявам се, че утре колегите ще дойдат за да гласуват. Има много заседания по едно и също време. заседанието на АФЕ съвпада с това на Комисията по економически въпроси, дано да не съвпадне времето за гласуване. Няма други възражения, други теми по този доклад, така че нека да се занимаем с следващия доклад. Джордж, искаш ли да се занимаем с него? Много се радвам, че имам време и за тази точка. Нека първо да кажа няколко думи а, за това откъде тръгна на работата по тази тема. От доста време се говори за механизъм, за върховенство на закона и прочие. Това беше доклад на комисията Либе. Докладчика Софи Инсъл ще дойде възможно най-скоро, доколкото знам, нейната работа беше изключително добра. Тя се тя си сътрудничи с всички докладчици Сянка в Либе, покани и мен, изключително любезно. Всички е, е, написахме по един работен документ, имаше още 8 такива документа. Аз написах един документ за, за ролята на парламента, що се отнася до тези е, три теми върховенство на закона, правата на човек и демокрацията. След това обсъдихме темите и трябваше аз да изготвя становище от името на нашата комисия, по което да приключим гласуването преди гласуването в Либе по доклада на Софи Интфелд. Заседанието от миналата седмица ми показа съвсем ясно, че е необходимо да се борим за постигане на една споделена култура в областта на правата на човека и върховенството на закона във всичките 28 държави членки. Много е важно да има еднакво прилагане и разбиране на тези елементи във всички държави членки. Идеята е да има някакъв вид пакт който да бъде подписан от всички държави членки, един неформален политически документ, си струва да бъде обсъдена. Още нещо. По-настоящем има два инструмента. Процедури за нарушение и член 7. И ако разгледате по-внимателно този член, ще видите, че въпреки, че той се разглежда като ядрената опция, като крайния вариант, всъщност този вариант е абсолютно неприложим. Трябва да има някакви по-последователни стъпки за надграждане на ответното действие между процедурата за нарушение и член 7. Въпросът е обаче, че ни е необходимо правно основание. И така, това са уводните ми коментари към този, според мен, доста важен документ. В тази парламентарна комисия няма нужда да се е, обяснява в големи подробности каква е перспективата на нашата комисия е, към този, спрямо този документ и ясно е, че се интересуваме е, от е, въпросите свързани с е, е, начина по който се е, управляват въпросите свързани с върховенството на закона и правомерността, също и компетенциите на Европейския съюз, където често има неясноти, има и проблеми свързани с отчетността при приложението на европейското право и в крайна сметка мисля, че е най-важното е да се занимаем с системните проблеми. Системният риск за върховенството на закона и правата на човек. И в тази връзка в текста, който възнамерявам да изготвя, ще спомена именно тези годишни обсъждания между Европейския парламент, националните парламенти и евентуално една делегация от Парламентарната асамблея на съвета на Европа може да се обмисли въпроса за участие на неправителствени организации и други заинтересовани лица и мисля, че тази, този вид срещи всъщност трябва да бъдат един постоянно поддържан процес, който да има за цел да уточнява и изяснява практиката и определенията на въпроси, свързани с върховенството на закона и правата на човека и в тази връзка предложенията на Софи Инцел са много полезни. И, и ясно е, че това няма да стане от днес утре, обаче ако тази култура на върховенство на закона действително се вкорени, ясно, е, че това няма да стане веднага, но ако постигнем това, във всички държави членки ще се прилага едно и също разбиране на върховенството на закона и правата на човека, независимо от значителните разлики между правните системи на държавните членки. А, римско право, прецедентно право, смесени системи като Шотландия, субсидиарност и прочее и прочее или иначе, тук разполагаме с един текст, залагащ добри основи на една реформа, към която с удоволствие бих е, допринесъл. Благодаря много. Нека да припомня на колегите, е, че Джордж подготвя становището за, на, към доклада на Либе и е, негово беше предложението да тръгнем от един работен документ, нещо, което не правим особено често, но мисля, че беше много подходящо за да подготвим работата си по становището. За да може да се обсъдят нещата по-широко и по-подробно. Иска ли някой да допълни? Не. Ричард не иска думата такъв случай приключваме темата. В половина преминаваме към изслушването. Така че можем да направим почивка. I still would, uh, yeah, would like to make today the presentation of the все пак днес исках и да представя това какво беше взето като решение на заседанието на координаторите, но нямаме готовност все още. Така че ако можете да дойдете в 16.20, не в 16.30, наистина ще бъде много добре. В такъв случай прекратявам заседанието до 16.20. Благодаря ви.